също от групата за социали... на социалистите и демократите искат да обявят номинации в различни комисии. Те са в протокола от вчера. Ако нямате някакви забележки, тези номинации се приемат. Това е